Добър ден на всички. Добре дошли отново. Дали мога да ви помоля за внимание? Ще имаме доста напрегнати два дни пред нас. Дневният ни ред е много напред. Е, дневният ни ред е много напрегнат. И също така ще имаме и заседание на координаторите утре след сутрешното заседание. Нека да преминем към приемането на дневния ред. Получихме молба за промяна към дневния ред, така както е предложен на вас. Първа точка промени в дневния ред са следните. Първо, да се отложи точка 8. Това е точката за доклада по който се работи за Румъния. Докладът е за механизма за проверка и наблюдение. Също така получихме предложения във връзка с доклада Маковей. Това ще бъде точка от дневния ред, която ще бъде допълнена. Следва четвърта точка за Евродак за нея се предлага тя да бъде отложена и да бъде разгледана след девета точка. Да, заповядайте. Господин Диесемера, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Току-що чух, че вие казахте, че четвърта точка ще бъде преместена след девета точка. Не съм съгласен с това, тъй като имам други задължения по това време, що се отнася до регламента, който ще се разглежда. И за това бих искал да се изкажа и за това съм за това да се запази предложения първоначално ред. Имаме молба за отлагане и става дума единствено и само за представяне на ситуацията с преговорите от страна на госпожа Маковей. И това ще бъде утре. Ако ми позволите да приключа с информацията за направени предложения, точка 7 доклада Макентар за защитата на евро се предлага да бъде отложена и да бъде разгледана в 6 часа на същия ден. Също така точка 15 се предлага да бъде отложена за друго заседание. Точки 33-34, доклада Гейбрил. Докладчикът помоли за отлагане и също така точката за Европол се предлага да бъде отложена за друго заседание. Това са предложения които са били направени и всички те са били направени от самите докладчици. Госпожо Латфърт, ако имате процедурен въпрос, дали бихте могли да обясните кога точно ще разглеждаме точката за Евродак? Само доклада Маковей за състоянието на преговорите се предлага да се разгледа след девета точка в 12 часа и 20 минути. Да, заповядайте, имате думата. Келер? Господин председател, точката на госпожа Маковей в колко часа ще я предвидите? Дали не може да я преместите? А за следобеда по-скоро. Председателя наговори в микрофон. Исай, само да всичко зависи от а, а, състоянието на преговорите по доклада Маковей. замразяването или конфискациите, предложението, което беше направено от госпожа Маковей, е да се включи и тази точка в тази сесия вие виждате номер 2, е, именно е да се добави е, точката на госпожа Маковей. Да, съгласна съм, но можете ли да го, да го предвидите за следобед? Аз мисля, че госпожа Маковей предложи това да бъде включено в е, дневния ред тази сутрин. Но за Юродаг идеята е да се замести след точка 9 в 12 и 20. Да, но конфискацията, например, в следобедните часове, не може ли така да стане? Възможно ли е? възможност има в 6 и 15, ако нямате нищо против. Гласуването ще бъде утре сутрин на доклада на госпожа Маковей за да има време да се изготвят списъците за гласуването, така че ще бъде по-добре дискусията да се проведе тази сутрин, а не след обед. Добре, тогава не може ли малко по-рано в следобедните часове? Ще видим какви са възможностите. Всичко зависи от дневния ред. Във всеки случай трябва да се вземе решение за включването или не включването на тази точка. Господин председател, вече изразих своето объркване няколко пъти относно дневния ред за днешния ден имаме точки, които се появяват от въздуха, никога не са били изискани нито от Европейската комисия, нито от координаторите, никога не е било взимано решение по тях от координаторите и в проект от дневния ред, който получихме миналата седмица, имаше точка, че ще има обсъждане на доклада Макове и в скоби се казваше предмет на допълнително потвърждение. И след това получихме от е, много колеги, господин Тавариш, господин Въс, от госпожа Холомайер и аз също изпратих изискване да обсъдим компромисните изменения, защото очевидно всяка една политическа група има възражения срещу сегашния им вид. А сега това, което се случва, е още по-объркващо. И ние всички имаме други ангажименти също така. Какво е това работно време в това комисия? В тази комисия, моля за извинение, че съм толкова рязка. Госпожо Вебер, се починявам изцяло на правилата. Ако която е било група или докладчик предлага отлагане, аз представям това на комисията. Комисията реши. Извинете ме, господин председател, но дневният ред на заседанията на комисиите се изготвя от координаторите, заедно с координаторите. Защо не в този случай? Да, ние така постъпваме тук. Вие знаете това, ние редовно провеждаме заседания на координаторите и обсъждаме всички въпроси изключително внимателно. Вие знаете, че ние сме най-заетата парламентарна комисия, така че понякога се случва че докладчикът или някоя политическа група, която има право на това, предлага отлагане, ако ви сте против. Не, аз настоявам да знам кой поиска това включване. Госпожо Вебер, ако вие сте против, можем да гласуваме и да видим дали ще бъдат прияти или не тези изменения. Тези промени, искам да ви кажа, тези промени бяха предложени преди няколко дни, т.е. предварително някой от тях, правилно ли съм разбрал? Преди три седмици беше разпратен дневният ред. И ако има изменения, те се дължат на молби на самите докладчици. Затова нека да гласуваме дали приемаме или не тези изменения. Нека да гласуваме. Защо точно за това става дума? Дали бихте могли да отговорите на въпроса дали ще имаме обсъждане на компромисните изменения на доклада Маковей за конфискацията. Нека да сме ясни също за кой доклад Маковей става дума, защото има прекалено много доклади на Маковей. Ви виждате, че това, което каза госпожа Вебер, е подкрепено от много политически групи. По доклада на Макове за конфискацията в проекта Дневния ред се казва възможно обсъждане на измененията. Да, точно така е предложено. И точно за това е казвам. Но нека да бъдем по-конкретни. Искам да ви кажа, че ако ще добавим тази точка обсъждане на предложните изменения по доклад на Вей за конфискацията можем да го направим тази сутрин, ако отложим точка 9. И точка 9 е доклада за напредъка на Румъния. Ако отложим Румъния, ще имаме време да се занимавам с този въпрос, но от нас зависи какво ще решим. Аз само предлагам, така че нека да гласуваме. Нека да видим дали вие сте съгласни или не с предлаганите промени в дневния ред. Извинете. Просто нещата се стоят по този начин. If I am conveyed the message to present... Ако трябва да представя изменения, то вие сте тези, които се съгласявате или отхвърляте. Т.е. дали сте съгласни да разгледаме точка 8 за доклада за Румъния. Да, тогава това ни с... Ако ще отложим тази точка, ще имаме време в 11 часа. Ще разгледаме доклада Макове, защото тук ще решихме да отложим точка 8. Дали сте съгласни да включим дневния ред точката за доклада Макове за конфискацията? Да, ами добре, значи спустихме съгласие. Сега точка номер 7 и всички ще бъдат отложени, защото докладчикът помоли за това. Всички останали. Сега, нека сега ще се постараем да включим доклада на Макове за конфискацията в дневния ред. Сега съобщение на председателя. И предлагането на кандидатури за докладчици. Знаете, господин Саргантини беше предложен за докладчик за предложение за директива за предотвратяване на използването на финансовите системи за пране на пари и финансиране на тероризма. И госпожа Саргантини е била също така предложена за докладчик по директивата за предотвратяване на използването на финансовата система за целите при финансиране на тероризма и двата доклада са възложени на госпожа Саргентини. Сега преминавам към одобряване на протоколите от предходните ни заседания. Виждате списъка на заседанията във вашия дневния ред. Нямам възражения. Нямам възражения. Протоколите се смятат за одобрени следователно. И сега преминаваме вече към Първата същинска точка, точка 4, състояние на състоянието на междуинституционални преговори по законодателни процедури. Имаме също така доклад за Now we got the Madame Guillaume report on standard. И няма да разглеждаме доклада за визите и за процедурите на държавите членки за международната закрила. Нека първо да дадем думата на докладчиците да представят как стоят нещата с преговорите. Благодаря, господин председател. Ще говоря за ситуацията за промени за регламента, който е посветен на тази тема. И ще започна този доклад по същия начин, по който ще го приключа. Трябва да сме меки във формата, но трябва да сме твърди, защото отнася до съдържанието. И, както вече казах, предложенията и поведението на съвета и заразени чрез председателството са неприемливи, непоносими, незаконни, оскърбителни за парламента. И що се отнася до парламента, парламентът просто се пренебрегва. Бих искал да споделя с всички вас, колеги, ситуацията, в която се намира това законодателно предложение светлината на последните събития. Особено след като започна новото председателство. След пос Летния път, когато ви говорих за това как стоят нещата с преговорите и как аз възнамерявах да продължа с мандата за преговори, който комисията Либе ми даде и се случиха различни неща. От тогава дебатът, който трябваше да състои през декември-януари беше премахнат от дневния ред. Бях убеден, че, че трябва да се постигне съгласие в съвета, особено що се отнася до реципрочността и по въпроса за делегираните актове и актове за изпълнение. 19 декември 2012 това трябваше да се обсъжда в Корепер но поради очакваната липса на единодушие позицията на комисията, съветът реши да премахне тази точка, този въпрос от дневния ред. Тази промяна и съм съгласен с докладчиците. Всяко означава, че трябва да направим същото, за да имаме време да обмислим това, което се случи и какво би могло да случи. Това, което се случи е един опасен прецедент, прецедент създаден от съвета, ние през декември обсъждахме споразуменията, които вече бяха постигнати при преговори с различни председателства. Някои страни показаха в последния момент нежелание да съгласят с определени моменти от предложението. И тук не само стои въпроса с реципрочността, но също така и с механизма за временно прекратяване. Нещо, което вече беше обсъдено и беше прието, беше постигнат консенсус по този въпрос. Ние по време на датското председателство, още през юни, бяхме решили повечето от тези въпроси. И в светлината на срива с постигането на споразумението, съветът в рамките на Ирландското председателство свика съвет по правосъди вътрешни работи и беше предложен нов текст, който беше коренно различен от това, по което вече беше постигнато съгласие, което беше предмет на преговори преди това. стана ясно, че съветът и председателството абсолютно изхвърлят през прозореца усилията на кипърското председателство и всичко постигнато по време на кипърското председателство. И автоматичните аспекти на текста са ограничени във времето до 4 години и половина на окончателния етап. И това предложение беше отхвърлено от парламента и доколкото знаем също и комисията го отхвърли. Така че тази нова ситуация означава, че сегашното председателство изразява само собствената си позиция, не позицията на съвета. И що се отнася до реципрочността в текста, по който беше постигнато съгласие през декември, сегашното председателство иска да премахне всякакво позоваване на проценти, що се отнася с, що се отнася до делегираните актове, актовете до изпълнение и също така период от 6 месеца за премахването на визовите изисквания. Председателството смяташе, че ако може да се постигне съгласие по временното прекратяване, то това ще спечели на страна на председателство от страните, които се противопоставяха на принципа на реципрочност. Но целият този подход е абсолютно неприемлив. Това, което включи парламента е в този доклад, беше значително. И парламентът винаги бил спокоен и конструктивен. Затова бях толкова разочарован, като е, видях промяната в отношението на съвета. От май 2011 година, след като за първ път беше внесено това предложение, през цялото това време преговаряхме с четири различни председателства. И имахме триалози, имахме технически заседания, заседания на които са присъствали юрисконсулти. Имахме най-различни заседания, включително и срещи с правните служби и на парламента, и на съвета. И накрая комисар Малстръм в Страсбург тази, този месец получи писмо, което ние изпратихме до нея мисля си, че това говори само за себе си, говори за това, как искаме да постигнем съгласие, което е конструктивно, което отговаря на интерес на всичките страни. Комисията също много конструктивно се държа, но няма съмнение, че комисията се държа по един твърде последователен начин. И когато двете страни са последователни, те не задължително постигат съгласие, но поне е ясно кой каква позиция заема. Докато съветът непрекъснато променяше своята позиция от една крайност друга, по време на детското председателство бяха отхвърлени нещата, предложени по време на предишното председателство, по време на кипърското председателство бяха отхвърлени нещата, предложени и съгласувани по време на детското председателство ние би трябвало да работим в името на Европа и нашето законодателство трябва да бъде в името на Европа, а съветът прави точно противоположното. Ние не можем да разберем как може някои хора да говорят за значението, за голямото значение на реципрочността, а от друга страна също тези хора излизат с такова абсолютно неприемливо предложение. Това е само един от многото примери за противоречиво поведение бих искал да спомена 3А. Съветът казва, че всички държави трябва да отговарят съвместно и да предоставят единен отговор на ситуациите, които въздействат върху Европейския съюз като цяло. Нещо, което ще позволи на граждани, нещо, което би довело до неравнопоставеност на европейските граждани. След това целта за реципрочност трябва да се преследва изключително инициативно в отношенията с трети държави, за да се повишава авторитетът на Европейския съюз и да се укрепва външната му политика. Дали можем да добавим всичко това в преамбюла? И след това въпроса за автоматизма, в който се говори за 4-те години половина. Това е практически колкото е мандата на комисията като период. И така. Съветът казва, че иска държавите членки надлежно да участват в механизма за реципрочност поради политическа деликатност на въпроса за временното преустановяване на издаването на визи и многото хоризонтални въпроси, проистичащи от това, колеги. Нашите партньори в Шенгенското пространство и в Европейския съюз като цяло И ние всички съгласихме колко беше важен този въпрос и колко той е деликатен от политическа гледна точка и не само за държавите членки, но и за европейските институции, най-вече за Европейския парламент. Никой не трябва да забравя, че ние сме съзаконодатели и ние не можем да съгласим с това да ни изхвърлят зад борда, когато трябва да изпълняваме законодателни задължения, проистичат от Лисабонския договор. Съветът изхвърли за борда парламента все едно, че ни няма нищо общо с този въпрос. И вчера след обед имахме заключителна среща на докладчиците в Сянка и решихме да гласуваме на 20 март. Така че нашите служби и сътрудници работят в момента по подготовката на ново споразумение, което да отразява позицията на парламента, нееднократно заявявана от него. Идеята е институционалното сътрудничество и равнопоставеност да бъдат зачетени. Така че, както казах, ще завърша така, както съм започнал. Искам да кажа, че изключително много съжалявам. Всички ние съжаляваме, че съветът се съгласява с това незаконно предложение. Не привидно незаконно. Не, то е абсолютно незаконно. И трябва да бъде ясно, че когато гласуваме, трябва отново да разгледам въпроса с временното преустановяване. И очевидно ще го вържем с въпроса за делегираните актове. Приключвам. Благодаря ви. Наистина вие бяхте много ясен. И разбираме, че това е състоянието с преговорите и не би трябвало да има дебат, но разбира се, виждам, че госпожа Тайон иска да се изкаже. Имате две минути да изкажете вашата позиция като докладчик Сянка. Hvala predsedujoči za čas. се желим предусъм поручевалцу и на vsem ostalim. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците за тяхното търпение. Опитахме се да намерим решение на този въпрос – Последният опит на ирландското председателство не даде резултат. Господин Дездемера много ясно описа ситуацията. Предложението не е приемливо и не отговаря на законодателството. Според съвета ние не сме партньор, който е достоен за доверие и не може да се преговаря с него. Ние сме на различно мнение по отношение на взаимността. Парламентът разбира този механизъм като механизъм на солидарност между държавите членки, но държавите членки искат да се откажат от него. В Европейския парламент много пъти сме подчертавали, че условията за отлагането са много строги, но не бива да допускаме, че някои държави членки използват ситуацията за свои цели. Аз мятам, че след всичките, всичкия този опит ще сме предпазливи в диалога с председателството и съвета. Това са много чувствителни въпроси. Не бива да забравяме, че предизборните борби предстоят и в Германия. Например, не бива да допускаме натиск. И изнудване. Това е чувствителна тема и именно за това е, тук става дума за визи. И именно за това трябва да сме много внимателно. внимателни. Ако държавите членки не се придържат към споразуменията, то компромисите няма да могат да бъдат подкрепени. Тогава отново трябва да преговаряме. Всеки има по два минути, минути госпожа Вебер. Благодаря ви. Искам да кажа, че много рядко в парламента постигаме консенсус по нещо и трябва да кажа, че по този доклад определено сме постигнали консенсус което се дължи не на последно място на отличната работа на нашия докладчик господин Дамера. И ние сме съгласни да следваме предложените от него а, предло... идеи, за да може съвета да действа както трябва госпожа Дайнеке. И аз искам да благодаря на господин Диас Дамеро за позицията му. Искам да го подкрепя. И нашата група не беше удовлетворена особено от компромиса за механизма за суспендирането. Но сега виждаме, че този компромис се оказа неефективен и трябва да се върнем и да засилим позицията си, да се замислим за делегираните актове. През март трябва да гласуваме. Имаше докладчици в Сянка, които се изкасаха и които вчера напълно подкрепиха нашия доклад. Госпожа Енст. Благодаря. Моят асистент също ми каза, Е, че трябва да сме много внимателни. Аз самата също смятам така. И искам да кажа на докладчиците, ние ви подкрепяме. Е, това е огромен скандал. Не знаем, не знаехме дали трябваше да се смеем или да плачем, като получихме предложението от съвета. Не може да се реагира нормално. Предлагат се 5 години. Парламентът е изключен, но не само това, и комисията също комисията също не може да действа в момента така. Понякога се получават ситуации, които са задане на улица. Това трябва да приемем и съвсем открито трябва да кажем, а, ние сме изправени пред стена. И е, това се отнася за всички шенгенски досиета и регламенти. Навсякъде се... сме изправени пред едни и същи пречки. На 23-ти ние подкрепяме гласуването. Година и половина измина след последните преговори. Имаше много предложение за взаимност, но нещата не могат да продължават по-нататък. Това трябва да приемем. Благодаря им на всички докладчици в Сянка, както и на докладчиците, които много ясно се изказаха и явно присъдата на Европейския парламент е съвсем ясна с високо ниво на консенсус. Сега преминаваме към следващата точка. Искам да ви помоля да Господин Антонеско, ще представи доклада за достъп до адвокат при госпожа Антонеско всъщност. Благодаря, господин председател. Искам да бъда съвсем кратка в презентацията си. Искам да започна като напомня на колегите, че проектодирективата директивата за парламента е предназначена да предоставя минимални стандарти на а, ответниците в наказателни дела да имат право на адвокат, да имат право на достъп до консулските служби или до техния работодател или до роднина. Ние гласувахме по този въпрос през юли. Съветът прие общия си подход през юли миналата година. Преговорите с, съвета почнаха през септември. По време на кипърското председателство проведохме три тристранни срещи, както и серия срещи с докладчиците в Сянка, редица а, технически срещи. По време на кипърското председателство не постигнахме споразумение през януари по време на, на ирландското председателство започнахме да преговори. Втория, втората среща беше вчера, имаше редица срещи с докладчиците в Сянка, както редица технически срещи. Искам да ви кажа, че всички членове на директивата са отворени за обсъждане. Дискусиите бяха конструктивни, беше направен значителен, беше значителен напредък а, позицията на парламента беше изцяло различна от първоначалната позиция на съвета. Постигаме съгласие по редица въпроси, но има ам, разминаващи се позиции, напълно различни позиции в някои случаи, по някои аспекти. И бих желала да благодаря на докладчиците в Сянка, защото всички те бяха много ангажирани в работата по този доклад. Благодарим също така и на нашите сътрудници. Има огромна информация, огромна маса данни. Значението на докладите е много голямо. И позволете ми да ви кажа, че ние се опитахме да и успяхме да работим много добре тук в парламента и се надявам, че за в бъдеще нещата също така ще продължат да се развиват добре и ще постигнем споразумение с съвета, но в този момент така стоят нещата. Няма да се впускам в подробности, защото вие казвате, че нямаме много време и няма да правя много подробно представяне на членовете в доклада, но с удоволствие ще е, отговоря на въпросите. Благодаря, госпожо Антонеско. Има ли докладчици в сянка, които бих искали да коментират? Не. Госпожа Латфорд, искам само да кажа, че госпожа Антонеско се справя отлично. Много е, ни в е, добре включва колегите и аз имам доверие на нейната работа. Имам отличен коментар, отлично сътрудничество. И така, сега ще дадем думата на госпожа Гийом, която да представи доклада си върху за международната защита. И аз ще бъда кратка, господин председател. Искам да ви покажа, че по този доклад този триалог се проведе през декември миналата година, на 17 декември. Нашия принцип е, че нищо не е валидно, ако не е прието, но с законодателите също така трябва да се произнесат и се надяваме, че ще спасим в бъдеще този принцип и стратегията на равновесие, която обещахме за качеството на процедурата, с, спазването на закона и е, проследяването на водената политика. Това е една стратегия, която е, е предназначена за защита на лицата, е, изправени пред международното право. И е, остава все още две, два, два вида преговори по член 24 за а, а, жертвите на мъчения и, а, за, и члена за непридружавани непълнолетни и малолетни деца. А, тук става дума за лица, които са особено а, и, и уязвими и въпросът е дали тези конкретни групи могат да а, имат право на третиране, което да отговаря на техните потребности. Това трябва да бъде включено. По време на последния триалог парламента представи нова редакция на тези два члена, Ирландското председателство, което приветствам тук заедно с националните дели, делегации. А, работи по тези два члена, има, ще има контрапредложения и аз се надявам, че те ще бъдат на висотата на това, което очакваме от тях, е, за да може да бъдат ефикасни е, и да отговорят на необходимостта на страните. Необходимо е да се оправдае един подход за а, адекватна реакция по отношение на тези две категории уязвими лица. В момента, в който ирландското председателство излезе с контрапредложение, ние се надяваме, че ще можем да организираме тристранна среща, триалог, за да може да се финализират преговорите по този текст, който знаете, че е много сложен. Благодаря, госпожо Гиом. Има ли докладчици в сянка? Господин Виксон. Да, благодаря. Първо бих искала да благодаря на Силви, която работеше денем и нощем в продължение на месеци по този много тежък въпрос. Накрая виждаме светлина в тунел. Аз напълно подкрепям работата, която вие извършвате като докладчик, особено по отношение на жертвите на мъчения и на непридрушените непълнолетни и малолетни деца. Членове 24 и 25 трябва да се вземе предвид, че това са най-уязвимите хора, които са на територията на Европейския съюз. Напълно подкрепям и ви приветствам за усилията, които влагате в тези въпроси. Искам да помоля председателството и съвета наистина да ни приемат сериозно ние сме обединени в това и Европейски парламент и комисията и трябва да получим подкрепа. Когато говорим за целия пакет, ние почти сме стигнали до решение. Почти сме на края на процеса по нещо, което сме обещали на европейските граждани още в 99-та година. Колкото по-бързо го приключим, толкова по-добре. Благодаря за изказването. Нямаме други докладчици в сянка, които биха искали да коментират този въпрос. И след като чухме презентацията и коментарите, сега вече можем да преминем към точка 5, а именно обсъждане на първия доклад относно европейските пазари на наркотици. Ще изслушаме изложението на господин Волфган Гъц. Добре дошли. Той е директор на Европейския център за мониториране на наркоманиите, наркотиците и наркоманиите. Той работи в тясно сътрудничество с Европол и са направили един комплексен анализ на европейските пазари, на наркотици, на наркоманиите с препоръки. След изложението ще имаме известно време за бележки, въпроси, да кажем, за следващите 45 минути. Сега давам думата на господин Гъц, След това господин Оетинг, който е помощник, който е заместник директор за тежки е, и организирани е, престъпления. Благодаря. Аз ще представя първи, е, резултатите от първия доклад за наркоманиите. Този доклад е изпратен на комисар Майнстром и на съответния директорат. Е, ние работихме заедно с Европол. Вече 10 години работим по тази тема, но за първи път двете агенции правят стратегически анализ на наркопазара. Наистина, Сътрудничеството между двете агенции осигурява факта, че ние може да се справим и се опитваме да се справим с предизвикателствата на този пазар. През последните 10 години виждаме глобализация, развитие на технологии, е, хората се социализират и всички тези форми се променят. Тези промени влияят върху пазара на наркотици. Е, това е доста различен пазар вече и трябва да адаптираме нашите политики и реакции. На... Положително е, че е, хероин, разпределението на хероина в Европа намалява и това е много добре. Тоест, нашите политики имат резултат. Но трябва да приемем, че по отношение на кокаина и други вещества стават все по-важни в европейската сцена. Пазара става все по-гъвкав, появяват се нови вещества, които са взаимозаменяеми. Качеството варира, цените също. Основното послание е, че ние не може да продължаваме да мислим за пазарите като изолирани един от друг. Трябва да видим тази цялостна перспектива, защото тя е важна за наркопазара. Това е важно, когато погледнем е, правната ос. Това са най-важните предизвикателства. Правният аспект е важен е, пазара, защото пазара се раз, развива много бързо. 73 нови вещества са се появили, които е, се опитахме да е, дефинираме през 2012 година. 2015 вещества са се появили от 2005 година. За много кратко време феноменът се глобализира, получават се сложни коктейли, те се произвеждат в нелегални лаборатории. Крайният резултат е, че, се, че все повече млади хора експериментират с тези вещества, а за тези вещества се знае много малко. Интернетът е средство за иновации в тази област. Това означава, че е, нещата се глобализират и разпространението става много бързо. През последните години се вижда, че около 700 пратки са, 700 е, търговци са били активни по интернет в Европейския съюз. Сега ще говоря за канабис, за хашиша. Е, това е много интересно развитие както и антракса. Той е предназначен за определена потребителска група, която ще се разширява в бъдеще. В, в, за момента канабис се произвежда във всички държави и членки и се култивира с високи технологии. Тук трябва да знаем, че канабита, канабиса, който се произвежда по този начин, има голям потенциал, но е много вреден за здравето. Производството на канабис отговаря на търсенето. Преценява се, че около 250 тона се, се консумират в Европа, което отговаря на 18-20 милиарда евро. Най-големия пазар на канабис са е Италия, Испания и Франция. Също така Обединеното кралство и Германия. Аз ще говоря малко за кокаин, амфетамини и екстаси. Както казах, те започват все повече да играят важна роля в Европа. Има търсене, има и производство. Кокаинът си остава втория, втората нелегална субстанция. Испания е основната индустриална площадка за кокаин. Той се пренася през Африка, но това е стария традиционен маршрут от Африка, но се появяват и нови маршрути. Има нови техни, техники, които инкорпорират кокаин в легални вещества. Има търсене голямо, има лаборатории, които произвеждат тези вещества в Европейския съюз, в Белгия, Полша, Литва и Холандия. Тук какво виждаме? Имаме сложност на синтетични вещества, имаме производство на тези вещества, потребяват се прекурсори. Освен това, има е, голям и износ на амфетамини от Европейския съюз. Какви са тенденциите? Ако ние е, обработваме добре данните, правим добри анализи, ще може да се справим с организираната престъпност, защото тя инвестира в нови подходи, в нови технологии, но ние от наша страна ще продължим да работим за идентифицирането на тези заплахи и да сме превантивни. И накрая някои препоръки. Това, което описах до момента е само едната част от целият проблем. Въпросът е да видим какви ще са бъдещите развития в пазара, какви ще са търсенията и производствата. Господин председател, дами и господа, аз мятам, че този доклад показва колко е важно да се правят добри анализи и колко е важно бъдещите действия да стъпят на тези анализи. Ние ще продължим да работим с Европол в тази област. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря господин Къс, благодаря за председателя и за вашата работа на европейско равнище в Центъра за наблюдение на наркоманиите. Следващият оратор, господин Артинг. Благодаря ви, че а, ми давате думата. Благодаря, че поканихте Европол. И, а, благодаря на господин Гъц, На нас ни направи много силно впечатление сътрудничеството, което постигнахме с него. А, и ако се обединят компетенции, тогава резултатът е добър. Както знаете, а, е, знаете, е, Европол гледа от малко от към тъмната страна. Ако се обединят статистиките с нашия опит, се получава интересна картина. Ние е, имаме почти милиони 400 хиляди 000 хероиномани, психоактивни вещества бяха установени в веществото и вещества има почти 2 милиона хора, които използват екстаси. В селските региони не може да се каже, че няма проблеми с наркоманиите, защото там също има а, престъпления. А, зависимостта от наркотиците води до престъпления. 27% от а, делата в Европол бяха свързани с, с наркотици. Това е далеч най-големия проблем. А, Международният трафик на наркотици е много тежък проблем. Те се занимават не само с наркотици, но с различни видове наркотици. Те се приспособяват към новите възможности в престъпния свят. Всеки път, когато се опитваме да намерим начин да ги спрем, те намират начин да а, косят границите. Има легитимни възможности а, по самолета, чрез куриери, които сега се използват а, от организираната престъпност, защото Например, ако се опитаме в пристанището Роттердам да погледнем кой контендър да погледнем, червения, зеления, жълтия, има също така корупция сред служителите на пристанищата. Това е свързано също така и с голяма организация. Контейнерите е, понякога се подменят е, и подобна процедура се прави на дестинацията. По този начин е, наркотиците могат да бъдат прехвърляни а, както каза господин Гърц, кокаинът се произвежда предимно в Южна Америка, но а, той се изпраща в пристанищата, да кажа, в Южна Африка и оттам а, със същия контейнер в други предимства. Също така а, може да се използват и пазарите, практически всяко какъв наркотик може да бъде купен на пазарите. Понякога може дори да се направи поръчка и по интернет и доставката да бъде под форма на пица в, от Пица Хат. Има и тъмни ам, ам, тъмни сделки чрез PayPal и други форми на плащания. Това е една от основните възможности, които може да се използват от правоприлагащите данни. Кокаин е най-големия обект на трафик след канабиса. Организира се предимно от трафиканти извън Европейския съюз Следователно, вече може да се внася кокаин в Европа и прихващането на повечето от колумбийските картели беше направено от колумбийската полиция заедно с международни правоприлагащи институции. Престъпните групи също така работят и с мексиканските картели, и а, работят а, по цялата верига от производителите до пазарите. Трябва да работим заедно, за да сведем до минимум, до минимум вредата от а, наркотиците, да е, ангажираме всички други заинтересовани лица, като например училищата, и други неправителствени организации. Те трябва да учат младите, че не е модерно да се използват наркотици. И накрая искам да благодаря на господин Гъц за отличното сътрудничество и се надяваме, че ние можем да бъдем полезни на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря господин Цинкиев. Сега виждам, че имаме време за дискусия. Виждам госпожа Зип, Имате думата. Благодаря. Аз имам кратък въпрос. Ако разбирам колегите от Европол правилно, те казват, че наказателни деяния те са свързани с организираната престъпност, с наркопазара. Е, това е една верига, която представлява един е, е, голямо количество наказателни деяния, престъпления. В такъв смисъл интересуваме дали на европейско равнище за Европол е акцент борбата срещу престъпления, свързани и провокирани от наркозависимост. Благодаря. Госпожа Антуанеско има думата. domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu domnului... Э, э, э, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на а, изказващите се и на нашите гости. Искам да посоча един от аспектите, за който говори господин Гърц в своето изложение, така наречените законни наркотици, защото това е много важен и много опасен феномен, който се разрасна в Европейския съюз. Сериозността на, то, на това явление вече беше засегната, аз я засегнах в Комисията по околна среда. Естествено, Европейския съюз трябва да направи много, за контрола и забраняването на така наречените законни наркотици. Първо, искам да попитам защо ги наричаме законни наркотици. Те а, са законни, защото а, не са познати. Те не са забранени, не са забранени, защото не са познати и глобализацията прави този феномен много неконтролирирам. От 2000 2010 година комисията обеща, че ще оцени явлението и ще предложат изменения и допълнения в европейското законодателство. Решение 307 от 2005 година, което предвижда тежки механизми, а, които са дълги, сложни, за да може тези вещества да бъдат включени в списъка на забранените вещества. И ще ви дам а, някои данни от доклада, който обсъждаме днес. От 1997 година само 12 вещества бяха оценени от гледна точка на техния риск и бяха забранени в Европейския съюз. Всички са съгласни, че само чрез европейска реакция можем да се борим срещу това явление. Държавите членки предприемат национални мерки, но самия факт, че тези наркотици се продават по интернет, по интернет доказва, че те не могат да бъдат контролирани на национално равнище. Така че питам какво е сегашното състояние на оценката на законодателството, кога комисията ще направи предложение за нов законодателен инструмент, който ще ни предостави решение на проблема, пред който сме изправени днес. Благодаря. Mrs. Head, you're also willing.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 чуем такива неща. Човек е обладан от възмущение. Виждаме каква е тенденцията, особено сред младежите. Младежите смятат все повече и повече, че е съвсем нормално да се взимат наркотици. Наркотиците започват да се разпространяват и консумират повече от алкохола. Ето защо трябва да апелираме към комисията да ревидира сегашната директива, трябва да поемем отговорност, защото е, това засяга живота на много хора. Знаем, че в Европа се разпространяват главно синтетични наркотици. Въпросът ми е, е може ли, какво може да се направи срещу тези синтетични наркотици? Имате ли някаква представа как може да се прекрати производството на тези наркотици в Европа. Благодаря. Отново даваме думата към на двамата докладчици. Господин Къц, ако вие искате да започнете, или не, господин Артинг. Да, първият въпрос беше зададен предимно към полицията, дали има специализирани звена в националните полицейски органи и в Европол. И както вече беше казано, тук наистина проблемът е толкова сериозен, че трябва да имаме специализирани звена. Това, което в момента се случва е, че в най-високите ешелони на организираната престъпност се наблюдава промяна. Преди престъпниците бяха много добри при разбиване на сейфове, банки и други. А сега в престъпния съвят. Обикновено групировките не се занимават само с наркотици, няма вече такава тясна специализация, ако мога така да се изразя. Тоест, необходимо е да се работи с всички стоки, с които работят престъпните групировки. Разбира се, Имаме нужда от специалисти, защото се работи с прекурсори, с начините по които те се използват, с происхода на наркотиците и прекурсорите. Затова е необходимо да има специализирани звена, но също така се създават на по-високо ниво групи от експерти, които се занимават с всички аспекти, включително и прането на пари, финансовите потоци, и това се прави, за да противодействаме проефективно на престъпността. И сега дам думата на малко ля, господин Гъц. Да, заповядайте. Благодаря. Аз мисля, че двата други въпроса бяха основно за правните аспекти, какво може да се направи. Първо, say so-called legal highs because I think really the term is quite за наркотиците, които не са изрично забранени наркотични вещества, и това, което прави в момента комисията, може би трябва да бъде предмет на съобщение на самата комисия, но аз знам, че в момента комисията работи много усърдно върху подготвяне на ново предложение за преработка на директивата от 2005 година и може би ще бъдат представени други правни актове, които са предмет на процедурна съвместно вземане решение. Както вече казах, системата от 2005 година работи доста добре, но тя има своите предели и за това съветът наскоро взе решение за нови вещества, които бъдат включени в обхвата на законодателството и започнахме по молба на съвета анализ на риска за различни нови вещества и в момента списъкът на тези вещества е около 20. Така че работата е доста активна и доста успешна, обаче недостатъците на сегашната правна уредба, например, са свързани с това, че няма достатъчно връзка с криминологията и криминологичните лаборатории, т.е. нямаме достъп до научни данни и заключения в тази сфера. Ще приветствам обсъждането във вашата комисия на този въпрос, призовавам ви да следите какво се случва в тази сфера, какво трябва да се направи в бъдеще. Какво трябва да се направи, за да работим по-ефективно в тази област? Вече казах, че не можем да разглеждаме веществата като нещо отделно. Трябва да разглеждаме целият бизнес наркотиците и, както каза и моя колега, току-що трябва да разглеждаме наркотиците заедно с всички стоки, с които се занимава организираната престъпност. Дори бих казал нещо повече. Националното законодателство и дейностите на национално ниво не са достатъчни. Те могат да са много добри сами по себе си, но не са достатъчно добри, за да се реши проблема генерално. Затова е необходимо да има повече дейност и законодателство на европейско ниво. В момента Правомощ на Европейския съюз в сферата на борбата с наркотици са твърде ограничени. Затова тази комисия трябва да поеме инициатива за увеличаване на правомощият на Европейския съюз в тази сфера, защото борбата срещу наркотиците и трафика на наркотиците трябва да се извършва на европейско ниво все повече, защото наркотиците, трафика на наркотици не признават граници затова трябва да има наднационален отговор. Председателя, благодаря ви. Други изказвания или въпроси? Не. Благодарим и на господин Гелц и на господин Ортинг за тяхното съвместно съобщение. за ситуацията с пазара на наркотици, всичките съставни компоненти и също така за това, че ни дадоха повече информация за това огромно предизвикателство пред нас, пред всички европейски граждани, като представители на Европейския парламент. Ви благодарим и преминаваме към следващата точка от дневния ред, която продължава да се занимава с проблема с наркотиците, защото става дума за изменения към регламент номер 273-2004 за прекурсорите. Тук сред нас е докладчика госпожа Хед. Благодарим на нашите двама гости, които представляват Агенция за наблюдение за пристрастен към находите в Лисабон и представителя на Европол. И сега започваме разглеждането на доклад на госпожа Хед. Заповядайте, госпожо Хед, имате думата като докладчик. Ja, det är en ganska teknisk fråga det här Благодаря. Това е една техническа тема, а именно темата за прекурсорите. Прекурсорите са химикали, които се използват в индустриални процеси, в производство на пластмаси, косметика, парфюми, почистващи препарати, но тези е, прекурсори могат да бъдат използвани и за производството на наркотични вещества. Има системи за контрол на, на пазара, и компетенциите са много ясни. През последните години има критики на тази система за контрол. Ставаше дума специално за, за една субстанция, оцетно киселина хидрит. Цетен анхидрит, извинявайте. Е, те, тя може да се използва за производството на кокаин и други наркотици, също и на хероин. А пък хероинът е отговорен главно за най-голямата част от смъртните случаи при злоупотреба с наркотични вещества. Както чухме в доклада, основният акцент се поставя върху криминалните картели. Е, чрез предложението на комисията е, ще се опитаме да се справим е, с проблема с прекурсорите, най-напред чрез по-добър контрол – и повече е, по-добри правила за регистрацията и по-добър парламентарен контрол. Хармонизирането на тези правила в Европейския съюз би трябвало да допринесе за намирането на най-слабата брънка в веригата на разпространението на наркотични вещества ще се създаде и една база данни, която ще опосредства един по-добър обзор за контрола на разпространението на прекурсорите. Подкрепям линията на комисията, но смятам, че има нужда от някои подобрения. Например, опазването на данните, а именно обработката на данните и достъпа на данните, този да, достъпа до данните, достъпа трябва да бъде ограничен. Комисион, комисията би трябвало да направи един доклад три години след влизане в сила на регламента, а именно отчетен доклад за функционирането на регулаторните мерки и базата данни. Благодаря. Сега колегите имат думата за изказване. Коментари по проекто доклада на госпожа Хет. Може би господин Клаус Берент от комисията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много на госпожа Хед за нейния доклад. Този доклад беше изготвен в много кратки срокове. Със сигурност Европейската комисия е съгласна с вашето намерение, че е необходимо да се гарантира надлежно защитата на лични данни. Много от вашите изменения целят точно това. Също така бих искал да ви благодаря за вашата подкрепа за самото предложение. Наистина, както вие го описвате, целта е да се решат конкретни проблеми, които изникнаха в миналото в връзка с синтетични танхидриди. Що се отнася до вашите изменения, мисля, че повечето от тях са абсолютно приемливи за комисията, обаче трябва да направя един-два коментара – по въпроси, които са като че ли по-сложни. Първо, виждаме известна непоследователност между очертаването на обхвата на обработката на чувствителните данни, така както е в изменение 6 и в изменение 14, където се говори за директивата от 1995 година, там като че ли се предлага един по-добър вариант. Също така докладчикът предлага в изменение 7 периодът на съхранение на данните да се съкрати до 2 години. Искам да подчертая, че сегашното законодателство предвижда 3 години като минимален срок за съхранение на данни и в реалността на практика нямаше никакви проблеми от това. И това е също така свързано с външна търговия, с прекурсори. В съответствие с Митническия кодекс има задължение да се запазват данните в продължение на 3 години. Затова мисля, че ако се запази срок от 3 години, това ще осигури последователно с законодателството, което регламентира външната търговия. Освен това има нещо, което е свързано с 11-то изменение – Изцяло разбираме, че в делегираните актове следва да уточняваме вида лични данни, които ще бъдат събирани и обработвани. Единственото ни незначително възражение е, че има формулировка след приемът на делегираните актове, защото идеята е за нещо, което вече съществува, има да събират данни за иземване и конфискация. Затова, може би, по-добре ще бъде не след това, а в съответствие с това. Това е чисто редакционна забележка, тъй като така или иначе сега в момента се работи само с агрегирани статистически данни, свързани с иземвания и също така с пратки. Също така, разбира се, трябва да проверим доколко са действителни предлаганите изменения. Предлагаме период от 5 години, за да се направи оценка на въздействието и евентуално преглед на законодателството, а докладчик предлага 3 години. Предлагаме 5 години, защото в сегашното законодателство се предвиждаше период за преглед от 3 години и всички се съгласяват, че Три години е прекалено кратък срок, за да се видят реалните последици, защото в такъв случай трябва една година след като е извършен прегледа, трябва да се започне подготовката за нов преглед. Затова предлагаме оценката на въздействието, прегледа да бъдат извършени след 5 години, за да се видят реалните последици от промените в законодателството. Това беше от мен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията. Може би ирландското председателство ще се изкаже или да дадем думата на докладчика. Председателството не иска думата. Има депутати, които искат да се изкажат. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Две забележки имам. Най-напред. По принцип, смятам, че докладът е балансиран. Не виждам осложнение тук, но имам две забележки, както казах. Най-напред. Това, което каза комисията, а именно намаляването на срока от 3 до 2 години. Защо наистина? Бихме могли да работите ми с трите години много добре. Не разбирам защо срока трябва да бъде намален на, три, на две години. Може би може да обясните вашите аргументи. И на второ място изменение 14, за, където става дума където става дума са информации за това, че информациите трябва да се използват главно за целите на регламента и че не би трябвало да има омрежаване с други бази данни. Сега регламента ре, е, дефинира целите си. Естествено е, че данните трябва да се използват за целите на регламента. Това се разбира от само себе си. Така че е, това изменение 14, мисля, че то е излишно, защото е ясно за какво ще се използват данните. Дефиницията за тяхното използване е много ясна. Това бяха моите две забележки. Иначе смятам, че докладът е добър, подкрепям го и той е, и е много хубаво, че е насочен към практиката. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Граса, сеньор президенте. Благодаря ви, господин председател. Имам два въпроса към комисията във връзка с измененията, които докладчика внесе за ролята на Европейския орган за защита на данни. Ролята на Европейския орган за защита на данни занимава само с данните, с които работят европейските институции. И така се предвижда и в пакета от законодателство за защита на данните. За това искам да попитам комисията каква може тук да бъде ролят на Европейския орган за защита на данни светлината на това, че предлаганата база данни обхваща търговски дружества, които абсолютно ясно е, не са европейски институции. Вторият ми въпрос е към представителя на Европол. Quisiera, pre quisiera preguntarle si esos crímenes graves a los que se refiere la agencia, aunque... Когато става дума за сериозни престъпления, знам, че това не е пряко свързано с темата на доклада, но тъй като представителят на Европол се занимава с сериозните престъпления, искам да попитам какво подразбира агенцията под формулировката сериозни или тежки престъпления и дали това е в предмета на европейски, Европейската заповед за закрила. Да, благодаря ви. Искам само да кажа, че след като изслушаме депутатите от Европейския парламент и след това ще изслушаме подата Гелц и Етин. След като ги слушахме, преминахме към друга точка от дневния ред и двамата господа вече са напуснали залата, така че те няма да могат да отговорят на въпросите насочени към тях. Може би в писмена форма можем да ви изпрати вашите въпроси или да изчакаме тяхното следващо посещение на нашата комисия. Но може би господин Берент от Европейската комисия би могъл да ни отговори на тези въпроси. Да, благодаря, господин председател. Първо, ако ми позволите, съвсем набързо да отговоря на това, което каза господин Бърга, във връзка с изменение 13, защо, и 14, извинете, защото това е нещо, което забравих да спомена. Аз разбирам желанието на докладчика да се ограничи използването на данни и да се ограничи възоснова на тяхното предназначение – обаче ние не сме сигурни, че това ще бъде полезно, защото, например, данните за лица, които се подозират в това, че са участвали в незаконни сделки, ще позволи да се разбият престъпни мрежи. За това, ако се занимаваме само с отклонение на прекурсори, това ще ни попречи да събираме и да съхраняваме важни данни за лица, които участват в престъпна дейност, престъпни мрежи. Сега въпросът е за Европейския орган за защита на данни. Да, госпожа Ромеро е, права, Ромеро е права за това, че повечето данни ще събират и обработват на нивото на държавите членки и след това те ще съобщават определена информация и ще подават определени данни в Европейската база данни разбрах предложението на докладчика, че докладчикът иска да внесе изменения, свързани с задълженията на националните органи за защита на данни. Има изменения, което призовава за по-тесно сътрудничество между тях и Европейския орган за защита на данни, нещо, което би било много полезно в този контекст. Що се отнася до прякото ни участие в работата на Европейския център за наблюдение на пристрастяванията към наркотични вещества. Вече има предложение, което вече е представено от комисията и мисля, че докладчика отрази много от идеите на центъра на комисията в своя доклад и в своите изменения. Искам да посоча, че всички делегирани актове, които ние ще приемаме за това какви видове лични данни ще съхраняват в Европейската база данни и дали изобщо, всички тези данни ще бъдат предмет и на съгласие на Европейския център по пристрастяване към наркотиците. Ние ще се консултираме с този център и също така, що се отнася до известяването на субектите на данни за възможността да коригират информация, то разбира се, ние ще включим Европейския център в цялата ни дейност на всичките етапи, когато става дума за база данни. Миси Сед. Госпожо Хед, заповядайте, имате думата. Tack så mycket för de åsikter som Благодаря. Благодаря на колегите, които участваха в дискусията. Аз естествено си отбелязах всичко. Дискусията ще бъде продължена. Бе отправен един директен въпрос към мен. Изменение седмо. Запазването на данните за две или три години. Става дума тук имам предвид конвенцията на ОНЕ, която предвижда, че такива документи, такива данни могат да се пазят само две години. Няма необходимост да удължаваме този срок. Затова правя този, това предложение. Нямам график в момента, може би председателят може да каже как да, как да ще продължи е, развитието на, с гласуване и обсъждане на доклада. Срокът е февруари, 28 февруари тази година, 12 часа. Срока за подаване на изменения. А следващата стъпка ще бъде ще бъде това. А, има и коментар за, Юр... за Европол. Следващото изслушване на представители на Европол Роб Уейн Уайт. То ще се случи на 31 март. Май. 21 март. Ще говорим за сериозните, тежките престъпления и операциите на Европол. Предлагам както се споразумяхме, да променим дневния ред. Сега да говорим, е, да, говорим в 11 часа по точка 8. Това е доклада на господа Жарна Ковей. Нека направим почивка за половин час. Ще продължим след малко.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 Уважаеми колеги. Dear colleagues, if you please. Уважаеми колеги. Those members. Моля, онези колеги, които провеждат паралелни конференции на пътеката, моля, нека заемат местата си, за да можем да започнем работа. Госпожа Макове ваш ред е да се изказвате. Да, благодаря ви. И така продължаваме работа, след като имахме почивка. И сега точка 9, която беше преместена във времето, обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Даваме думата сега на госпожа Маковей. Смяна за господин Юджин Коран. А, не, не, не. Извинете, ще обсъждаме компромисните изменения. This, this is... No, it was decided this morning when it and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 Давам думата на госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. А, да, както всички си спомнят, вече обсъждахме измененията. И искам да информирам комисията, че проведохме срещи с докладчиците в Сянка. Аз проведох срещи с докладчиците в Сянка. И наистина стигнахме до компромисни изменения по един много мирен и плодотворен начин – около 3 часа беше това заседание и преминахме през всички компромисни изменения. Разбира се, въпросът е много аспектен и сложен, тъй като той е уреден по различен начин, по много различен начин в различните държави членки. И имат твърде различни позиции. Обаче отново сред докладчиците или сред 90% от докладчиците беше постигнато съгласие. И тъй като имаш различни изменения, очевидно основани върху националните законодателства, които, както казах, са различни, аз се постарах максимално добросъвестно и доброжелателно да формулирам така компромисните изменения, така че да отразя максимален брой интереси. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната подкрепа и за постигнатите компромисни изменения. Сега е необходимо да ги обсъдим тези изменения. Разбира се, очаквам с нетърпение това обсъждане. И искам да кажа, че сме постигнали съгласие с докладчиците в Сянка. Но отново искам да кажа, че много се радвам, че сега има възможност да изслушам мнението на колегите по тези компромиси. да, изслушахме докладчика. Сега думата имат колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Вебер, заповядайте, започваме с вас. Много ви благодаря, господин председател. Господин председател, смятам, че съм една от онези, които поискаха днес да се обсъждат компромисните извинения, защото когато се запознавах с тях, осъзнах, че някои от нещата изобщо не отговаряха на това, което аз смятах, че трябва да бъде постигнато и тъй като постигнахме, извинете, получихме анализа на правната служба на парламента, и по този начин се поставяха редица въпроси, свързани с правните аспекти на обезпечаването и конфискацията на облагите. И има неща, които би трябвало да не бъдат включвани. Има неща пък обратното, което трябваше да бъдат включени. И редица докладчици, всяка включително и докладчика, Сянка от АОД има позиция, която силно се различава от обща позиция на нашата политическа група, политическата група АОД. И наистина нашия докладчик в Сянка е в мълцинство. Ние не искаме да убиваме този доклад. Нямаме такова намерение, обаче искаме да имаме добър доклад. Затова е изключително важно да обсъдим компромисните изменения – и да внесем изменения там, където има неща, които не са приемливи, включително и не са приемливи от чисто правна гледна точка. Също така, ако утре ще гласуваме, в крайна сметка може да се каже така, че ще има само една шепа гласове за, всички останали ще са против. Защото подобна позиция беше изразена и от зелените, но и от някои членове от НП. Обедена съм, също така, че много членове на групата на социалистите и демократите също споделят нашата позиция. Затова искам да продължим това обсъждане. Сега, по-конкретно от правна гледна точка, според мен е важно да разгледаме анализа, изготвен от нашата правна служба и да разберем, че независимо от това, че правното основание за директивата – е сътрудничество по наказателно-правни въпроси, не смятам, че тази директива е подходяща за уреждане на гражданско-правни въпроси. Например, да се въвеждат по-низки стандарти, които се предвиждат по гражданското право, без да са засегнати основните права. Това не е начинът да подхождаме към обезпечаването и конфискацията на облаги. За това и искам да попитам каква е позицията на докладчика. Дали тя настоява наистина да избързваме с гласуването и гласуваме утре. Аз лично не разбирам защо утре трябва да гласуваме. Мисля, че това досие определено търпи определено отлагане. Няма нищо спешно с това досие. И наистина, според мен, по-добре да постигнем съгласие между политическите групи, едва след това да пристигнем, едва след това да преминем към гласуване. Благодаря ви, госпожо Вебер. Господин Де Йонг, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Огромни благодарности към госпожа Макове за извършената от нейна работа. По принцип, аз съм за повечето компромисни изменения, с изключение на две от тях. Но мисля, че въпросът, с който трябва тук да се заемем, е свързан с неофициалното становище на правната служба. Всички сме получили това становище. Мисля си, че същината на това становище е, че в наказателното право изискванията за доказателства са по-високи, отколкото е случат с гражданското право, нещо, което е напълно обосновано и е добра отправна точка, но това, което не видях в становището на правната служба е каква е разликата между доказателствата необходими за издаване на осъдителна присъда и виждаме, че тези принципи са доста различни в компромисните изменения. Но ние тук не говорим за осъдителни присъди, тук говорим за конфискация и за доказателства, които са необходими, за да се обоснове това, че конфискуваното имущество е свързано с престъпна дейност, пряко или непряко. За това лично аз смятам, че компромисите формулирани от госпожа Макова и заедно с докладчите в сянка, биха могли да останат без промени, обаче смятам, и тук съм съгласна с госпожа Вебер, че трябва да сме много внимателни и предпазливи. И това е основната насока на моята политическа група, а именно когато става дума за наказателно-правни въпроси, да бъдем по-внимателни и да имаме достатъчно време, за да обсъдим този въпрос. Опасявам се, че тази сутрин нямаме достатъчно време да обсъдим нашите доводи и становището на правната служба. За това високо оценям предложението на колегата Вебер да не бързаме. И също така не съм особено убеден, че становището на правната служба ще повлияе компромисните изменения, но искам да имаме повече време за обсъждане с правната служба. Освен това, има много компромисни изменения, свързани с компромис 3. Какво може да се конфискува? Подготвих един текст, който е балансиран и който изключва от конфискуването имущество, което е жизненно важно необходимо за живота. И държавите членки много често имат изчерпателен списък на такова имущество. Мисля си, че в компромис моята идея не е отразена, за това продължавам да се придържам към моя текст, а не текст на компромис 3. Не подкрепям също така компромис 10, защото той предписва практически на държавите членки, че ако няма някаква конкретна цел за насочване на средствата, които са изети, трябва да бъдат насочени тези средства за целите на дейността по превенция на престъпленията. Това, което правят държавите членки с приходите от престъпна дейност, конфискувани от тях, си изцяло тяхна работа. И видяхме също така, например, на Италия, как стоят нещата и затова съм също съгласен с госпожа Вебер. Искам да посоча обаче на групата Алде, че по време на първото обсъждане тук на нивото на нашата комисия вече се изказах и казах, че представителят на Алде спомена, спомена някои проблеми, които, както разбирам, не се споделят от политическата група. И затова аз мисля, че би било добре Алде по-добре би било АЛДЕ от самото начало да коригира ситуацията и да не излъчва докладчик Сянка, който изказва мнения, противоположни на мнението на групата. Благодаря сега е госпожа Сипел. Да, can... Е, Благодаря. Аз е, тази сутрин не мога да говоря за моята политическа, от името на моята политическа група, но искам да кажа, че лично аз ще съм в големи трудности да гласувам днес или утре за този доклад, по този доклад мисля, че някои изменения са доста проблематични. Винаги <clears throat> има проблем всъщност, когато става дума за смесване на граждански и, наказал, на граждански наказателен процес. Много е важно тук да видим кои са компетентните органи. Този, процес, този въпрос трябва да се изясни. А също така трябва да е ясно и как, какви доказателства трябва да са представени преди да се осъществи обезпечаването и конфискацията на имущество. Компромис 10 за приложението. Проблематично според мен е, че тези органи, които конфискуват имуществото и средствата, в последствие могат да разполагат с тези пари. Особено когато няма наказателна, заповед за наказателно преследване. Така че аз няма да съм в състояние да подкрепя тези компромиси. Фос. Благодаря, господин Фос. Hatte, ähm, schon... Благодаря. Аз и преди казвах, че някои подробности, някои аспекти на доклада, от тях виждам някои проблеми и то тежки правни проблеми. Това не са подробности, не са малки неща. Тук виждам заплаха при обезпечаването и то сериозна заплаха за правовата държава. Какво имам предвид? Правото на собственост и регресивността на наказателното право и презумцията за невиновност. Може просто да се стигне до ситуацията, където може да кажем този човек не ми харесва, да и да се вземем с него и да му вземем имуществото. Хубаво е да имаме консултации с правната служба. Според мен, е, всички тези проблеми трябва да се изчистят особено когато и правната служба споменава, че вижда пропуски в текста. Това са неща по съдържанието. Друг пример мога да дам. Компромис 9. Тук става дума за доказателствен материал с регресивно действие. Ние не познаваме такъв инструмент при правовата държава. Тук трябва много сериозно да помислим. Искаме да обезпечим, искаме да конфискуваме облаги от престъпна дейност. Да, това е добро намерение, но не може да дискредитираме по този начин всички правни структури Много ви моля, нека видим какви са границите в наказателния процес. Нека видим какви са инструментите на, правилна, на правовата държава и по тази линия да адаптираме нашите компромиси. Като Европейски парламент не бива да ставаме смешни, не бива да взимаме решения, които според мен правно не са издържани и няма да бъдат издържани. Благодаря, госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с онези, които смятат, че не е възможно да се гласува утре, предвид това, че има твърде много съществени проблеми и възражения към текста. Аз не съм докладчик сянка, но съм загрижена от един конкретен въпрос, който вече беше споменат от господин Кайола, нашия правен консултант. И точно за това внесох някои изменения. Особено това беше за изменение 94. И аз съм особено загрижена от това, че госпожа Макове изобщо не е отразила това мое изменение в своите компромисни изменения. Това законодателство се основава върху разпоредбите на договор, отнасящи се до наказателно-правната материя. За това не могат чрез тази директива да се въвеждат гражданско-правни и включително процесуални аспекти. Обаче има държави членки, например Обединеното кралство, които предвиждат гражданско законодателство, което позволява конфискация без да е издадена осъдителна присъда. Както посочи госпожа Макове, това отговаря от Европейската конвенция за човешки права. За това съм съгласен. Съгласна съм с това, което господин Кайола каза. Целта е държавите член, които в момента имат конфискация по гражданското право, да могат да запазят тази система. Обаче, както аз разбирам, формулировката на госпожа Маковей означава, че тази директива няма да е в ущърп на разпоредбите в националните законодателства на държавите Шенки Обаче, според мен, предложението госпожа Маковей създават една сива зона и за това трябва поне за две държави членки да е ясно, че ако вече се предвиждат мерки по гражданското право, то те могат да продължават да се прилагат в съответствие с гражданското законодателство и че няма да има нужда от допълнителни правомощи в наказателно-правната област с цел обезпечаване конфискация на облаги тъй като вече в тези държави има правомощия в областта на гражданското право за обезпечаване и конфискация. За мен това е принципно разграничаване. Не бих се впускала в подробности, но не съм сигурна дали разбирам и дали съм съгласна с едно друго изречение от мейла на господин Кайола – ако в държавите членки се прилага гражданското право, то нормите, въвеждани от директивата, не би трябвало да са в ущъпното. А това. Мисля си, че това противоречи на това, което аз предлагам. Доколкото разбирам, господин Кайола се съгласява с това, че тази директива не може да въвежда правомощия в областта на гражданското право. Тоест, Онези, които вече прилагат гражданското право, право, ще могат да продължат да го прилагат, но други страни не могат да въведат мерки от сферата на гражданското право. Мисля си, че това трябва да се отчете преди да гласуваме за предлаганото законодателство. И както вече казах, предложението на госпожа Маковей създават правна неяснота, що се отнася до приложеното поле на тази директива. И, както аз разбирам, тази директива следва да се ограничи само с правомощия в наказателно-правната сфера. Благодаря ви, госпожо Латвар, господин Кърхоп. Благодаря. Напълно съм съгласен с последните бележки, защото тук се споменава прав, се споменават правни системи правни ситу, системи а, с нещо в множествено число и то е свързано с различни системи за конфискуване на облаги от престъпна дейност, където и да се намират те. Аз съм малко разтревожен тогава, когато се опитваме да отлагаме нещата, за да постигнем консенсус. Това няма да реши проблема, защото има различни подходи в различните правни системи на различните държави членки. Аз тук подкрепям госпожа Моковей в опита и да ни а, придвижи напред в редица държави, се говори и се действа по конфискацията на облаги от престъпна дейност чрез гражданското право. И тук има се поставя въпроса за облагите от престъпната дейност, които стават в ръцете на престъпниците. От британска гледна точка всички ние обсъждаме този въпрос от гледна точка на правата на човека и когато говорим за нарушаване на права на човека, това за мен не е много убедителен довод. Редица държави са казали, че не могат да се конфискуват тези облаги тези активи, ако няма някакво наказателно решение или осъждане на лицето. И аз оценявам това, че хората, които говорят от тази гледна точка, говорят от личен опит и може би им известно оправдание. Това, което е важно, господин председателю, е да имаме достатъчна широта в нашите мерки, чрез защитни мерки в гражданската система. Това би било също така добре да може да се направи в няколко държави членки и а, ние помежду си можем да конфискуваме повечето от облагите от престъпна дейност, които бихме желали да конфискуваме. Аз подкрепям казаното от леди Ладфорд. Ще бъде много трудно да затръшнем вратата в лицето на престъпниците и а, ще а, можем да се здобием с необходимите правомощия. Благодаря, госпожа Матио, имате думата. Благодаря, господин председател. Слушайки някой от колегите, си задавам въпрос, че не сме а, може би обсъдили достатъчно текста помежду си. Резултатът е, че това, което се случва тук пред нас, не беше и което обсъждаме, не е достатъчно обсъдено и това създава известни проблеми. Има колеги, които имат проблеми с някои конституции в някои държави членки, с юридически проблеми в държавите членки. И а, не знам, а, искам да запитам, дали а, е, трябва да гласуваме утре и дали сме готови да гласуваме утре. А, е, опра... Е, имайки предвид, че юридическите становища по някои от пунктовете не са достатъчно удовлетворителни. Естествено, ние трябва да вземем решение, но се питам дали не трябва да отложим гласуването и отново да проведем дискусия, отново да е, имаме срещи, защото не съм, честно казано, удовлетворена от дискусията, която проведохме днес. Председателя, благодаря. Госпожо Маковей, чухме какво казват някои от депутатите. Аз поисках думата, не искам да ви прекъсвам, но просто иска само да посоча, че тук говорим за един въпрос, който е изключително важен, изключително деликатен. Тук говорим за обезпечаване и конфискация на активи и облаги от престъпна дейност. Ние а, осъзнаваме някои числови измерения Говорим за милиарди евро а, от тежки престъпления, които би трябвало да ни накара да се тревожим. Говорим за детска порнография, говорим за трафик на наркотици и на хора. Това са все деликатни проблеми, както съм казал, при това много важни. И те заслужават да бъдат добре обсъдени. Аз съм работила с госпожа Маковей по този въпрос. Направихме много големи усилия да намерим решения, които да отчетат всички повдигнати проблеми и това, доколкото е, мисля, е отразено в измененията. На мен ми се струва, че компромисните изменения, които са обект на а, дебатите, са свързани с, с конфискация без а, съдебна присъда и какво става с тези активи, с тези облаги? Това определено е съдебен въпрос. Въпросът е как ще подходим към този проблем. Ние говорим за защита на правата на човека. Съда по правата на човека в Страсбург е за разпоредби, чрез които да стане възможно конфискуването на облаги от престъпна дейност без осъдителна присъда, ако съществува някаква опасност за европейските граждани и не се счита, че това сериозно ще наруши основни права на човека. Има нещо, което ме обърква, това е лично мое мнение – аз не говоря от името на групата, защото ще се срещна с тях, просто изразявам личното си мнение. Господин Де Йонг говори за трудности, говори и за проблема за важни а, облаки, важни активи, за това, че не може да бъдат конфискувани. Но трябва да си има предвид, че тези активи са взети чрез престъпна дейност от други хора. Ако говорим за основни активи, естествено, те би трябвало да се отчетат, да се да имат предвид, но първо трябва да се а, загрижим за правата на унеси, които а, са пострадали в резултат на престъпна дейност. Тук не говорим за отделни лица, говорим за общности, които са пострадали от престъпна дейност, цялото общество. Мисля, че това е подхода, който трябва да предприемем и трябва да намерим възможност да осигурим адекватна защита независимо от това, че а, независимо от това дали искаме да защитим основните а, активи на някой, който е субект на престъпна дейност. И мисля, че е важно да имаме предвид какво обсъждаме тук, трябва да мислим и какво послание изпращаме на а, широката общественост. И ако се покажем разделени по такива прости въпроси, аз мисля, че това ще има отрицателно въздействие и аз мисля, че би трябвало да гласуваме тези разпоредби, да се опитаме да намерим решение което се основава на максимално широка подкрепа. Мисля обаче, че ще бъде добре да се гласува. Това няма да бъде окончателен вод, разбира се, но ще бъде стъпка в тази посока. И а, не смятам, че е добре да се гласуването, защото това ще даде сигнал, че ние сме разделени, което няма да бъде добре. Няма да се впускам в подробностите на доклада, защото искам първо да говоря с членовете на моята група, но искам да направя коментари за начина по който подхождаме към нещата. Важно е да изпратим едно а, обединено, единно послание от парламента по същността на проблема, че ние защищаваме правата на отделните лица и атакуваме престъпниците. Госпожа Стеро иска да направи допълнителни коментари. Аз разбирам госпожа Борселина, когато тя говори за борбата срещу престъпниците и различните категории а, престъпници. Погледнете компромисно изменение 9. Тук не става нищо за... А, не се говори изобщо за престъпна дейност. Тук става дума само ако дадено лице не може да оправдае е, е, своите облаги. Това е законодателство, с което аз съм работила и всъщност не можем да си представим до каква степен има произволност, а искаме ли да въведем тази произволност и на европейско равнище? Thank you, Chair. Uh... Благодаря, господин председателю по правното, правните основания Искам да коментирам, тъй като аз самата съм юристка и съм разглеждала а, дела в съда по правата на човека в Страсбург. Последното дело, което препратих там беше преди 20 дена. Аз познавам юриспруденцията, ние се запознаваме с е, решенията постановени от Европейски съд по правата на човека по член 83, независимо от това дали става дума за наказание или за мерка, мерки в наказателното национално право, се говори за наказателни санкции, което е свързано с наказателни производства, с престъпна дейност и отново се говори за обезпечаване и конфискация в сферата на организираната престъпност и тероризма. Всички изменения са в този контекст. Ние не говорим за друг контекст извън организираната престъпност и тероризма. Така че да, наистина това се разглежда като наказателна мярка и то е разрешено, защото е в съответствие с Европейската конвенция по правата на човека. И още веднъж ви моля, проверявайте си пощата, изпращаме ви решенията на Европейски съд по правата на човека. Ние говорим тук за конфискация, която не се основава на осъдителите осъдителни присъди. Това а дори да се използва в, в граждански съдилища, не се смята като гражданска мярка, защото винаги става дума за а, дейности а, о, с престъпен характер. Няма да коментирам а, защо бързам да се гласува. Това беше вод, който, по който беше постигнато съвместно решение да се проведе утре. И аз съм изненадана, че вчера почнаха да идват имейли с компромисни изменения. Аз искам да помоля за по-добра координация по принцип. Ако аз обсъждам най-добросъвестно с докладчиците в сянка и постигнем споразумение по компромисни изменения, тогава очаквам че поне мнозинството, може би не цялата група, а, да се съгласи по отношение на ЕНП, а, понеже гласуването е утре, ще го обсъдим след обед. Има известни пунктове, по които няма съгласие и трябва да се види дали можем да осигурим а, мнозинство. Аз също искам да се гласува по а, отделните членове. Не се бърза, просто беше взето решение кога да се гласува. Обаче, Съгласна съм обаче, за да може да се проведат допълнителни обсъждания и пояснения за унези, които се нуждаят от тях. Аз не се нуждая, аз съм съгласна да се отложи гласуването за март. Може би колегите имат нужда да прочетат решенията на съда на Европейския съд за конфискации, а, и всичко това да се а, съгласува с решенията на Съда по правата на човека, както и с ко, а, конвенцията. Добре, разбрахме вашето послание. А, едно а, отлагане, по което трябва да постигнем съгласието на правната комисия. А, Значи, ако искаме да отложим това решение, е, трябва да се съгласим сега. Има ли някои възражения? Не се говори в микрофон. Виждам, че НП са се съгласили, че либералите са съгласни. Доколкото виждам, няма възражения от социалистите и демократите, а замеделите. Ние сме съгласни да се е, отложи гласуването, но първо искам да попитам докладчика, съгласна ли е тя да е, поискаме становища на правната служба. Мисля, че координаторите трябва да поискат това, но с съгласието на ам, докладчика, искам да запитам, съгласна ли сте вие, госпожо докладчик? Аз бих могла да се съглася да се отложи гласуването при положение, че това не а, е, доведе до твърде дълго отлагане. Да, а, ние всъщност е, отлагаме до следващото а, е, заседание на комисията а, Либе. А, вие знаете, че това ще бъде през а, март. Има ли коментар сега от госпожа Маковей? Извинявайте всъщност, господин Къркхоп. Аз съм готов, господин председателю, да се съглася с това, ако първоначалната цел е да се потърсят становища на правната служба по повдигнатите въпроси, но ако става дума за повече време за постигане на консенсус, както казах и преди, от гледна точка на правните системи, има някои трудни сфери, с които, по които не може да се намери решение именно по тази причина. Аз бих приел отлагане само по цитираната причина. Чухме предложение за пояснение на някои правни въпроси от правната служба. Тук има предварителен консенсус по отлагането на гласуването за март, но от това зависи да да кажете вие, госпожо Маковей, какво мислите по въпроса. Добре. През март по правната правните основания, както казах вече за трети път в нашата комисия, аз виждам правната, правните основания, аз съм юристка, изпратила съм ви решенията на съда. За мен, като докладчик, нещата са ясни, нямам нужда от пояснение от правната служба. Е, има един неофициален имейл а, е, от секретарията и това е друг начин на работа. За мен нещата са ясни, но мога отново да обясня и да обсъдя с докладчиците в Сянка правните основания. Правната служба а, е, присъстваше винаги на нашите заседания. Така че бих искала също така да помоля секретарията да организира заседание е, с е, докладчиците в Сянка, след като някои от докладчиците в сянка решат нещо в групите си. Добре, вие сте съгласни ви, с, с март а, и отлагането за март, но нямате нужда от а, правни обяснения. За вас нещата са ясни. Има ли до, допълнителни коментари? Няма нужда от допълнителни пояснения. Добре, госпожа Латфорд. Аз мога да предложа, аз съм съгласна да се отложи а, гласуването, но искам да кажа, че наистина смятам, че е необходимо становище на правната служба, защото за мен начина по който е изготвила госпожа Макове и компромисните си изменения се а, а, ме кара да се съмнявам поне дали е разбрала това, което искат правните служби дали също така имаме достъп до правната служба на съвета, за да може да имаме информация дали двете правни служби са постигнали съгласие помежду си, защото това е много важно за разграничението между а, наказателните и гражданските правомощия, защото това ще излезе и в други мерки, които ще обсъждаме. А, и мисля, че е много важно да подходим правилно и се опасявам, че се различавам от възприятието на госпожа Маковей. Не оспорвам знанията й, но а, в начина по който а, тя е формулирала компромисните изменения. А, а, добре, а, виждам, че колеги искат ново становище. Госп господин Ферарис, господин Де Йонг. Благодаря, че ми давате думата. Ще използвам възможността да кажа, че това може да бъде обсъдено от координаторите. Нека да решим сега, господин Де Йонг. Мисля, че правно становище, официално правно становище е много важно, защото като защото а, в противен случай клачетите в сянка се впускат в а, квази правни а, е, спорове. Мисля, че максимално скоро трябва да поискаме е, правно становище. Нека да кажем, съгласни ли сте социалистите, ЕКАРЕ, ГУЕ, зелените, либералите, съгласни ли са? Ми добре, нека да имаме правно становище. Ще гласуваме през март. Госпожо Маковей, добре, както казах и ще повторя аз съм юристка, учила съм право, зная, имам становище по правната правните основания, ако другите хора, ако други хора са не, а, е, имат нужда от правно основание, от правната служба да го получат, но а, всъщност правната служба не замества докладчиците. Добре, толкова по тази точка, казва председателя. Имаме още една точка отново на същия докладчик относно Имаме една друга точка, същия доклад, че госпожа Маковей. Но ще имаме а, възможност да чуем а, господин Юджин Коркора, началник на Ирландските служби за възстановяване на активи относно ирландската система за възстановяване на активи, нейния успех. Господин Коркоран, имате думата. Благодаря. Аз съм Коркоран. Аз съм началникът на ирландските служби за възстановяване на активи. Благодаря, че мога да говоря пред вас от името на моята служба. Ирландия има много добри средства за възстановяване на активи от престъпна дейност. Има много Раз добра система, която се основава на, на неиздадени присъди, осъдителни присъди. Ще ви представя начина на действие. Ще направя кратка презентация, значи, след което с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. През 90-те години бе признато, че някои престъпници в Ирландия могат да станат недостъпни за наказателно преследване. Появи се система на организирана престъпност, е, тези хора не бяха директно въвлечени в престъпления, те бяха загърнати в тайнственост. За да може да се справим с такава организирана престъпност, предприехме законодателни мерки и се опитвахме да им иземваме имуществото на тези хора. Въведохме специални решения за хора, които са замесени в организирана престъпност. Имаше нови разпоредби, които е, са, се оказаха много мощно средство. След година обаче се оказа, че трябва да предприемем по-амбициозни мерки, специално що се отнася до организираната престъпност и наркотрафика. Законодателството, което действаше в момента, се състоеше от два акта от 66-та година и един друг акт, който даваше, тези два акта задаваха гръбнака на системата, която се занимаваше с възстановяване на активи от престъпна дейност. Успяхме да отбележим напредък по отношение на двете основни групи е, престъпници. Самото законодателство бе изправено пред големи пред, предизвикателства. Ще опиша предизвикателствата. По принцип, законодателният пакет от 1996 година се състоеше от важни разпоредби, създаваше се система за иземване на активи, като не се изискваха осъдителни присъди. Имаше създадена и независима агенция, която се основаваше на мултидисциплинарна концепция. Тази агенция се занимаваше с иземването на активи. Използваше се кодекса, данъчния кодекс. Може би най-важното тук е да спомена, че имаше специални разпоредби, които разрешаваха споделянето на, на поверителна информация между съответните компетентни органи. Бюрото е Бюрото, за което говоря, се състои от представители на полицията, представители на данъчните органи, на митниците, на социалната защита и разполага с административен и оперативен персонал. Силата на това бюро е възможността за, за обмен на информация и възможността за бързи действия няма бюрократични трудности, които са характеристика за големите държавни агенции. Самото законодателство <clears throat> дава възможност за оповестяване на информация, за споделяне на информация между членовете на а, това бюро и членовете и представители на други държавни агенции и органи. Заедно с това всички служители работят с, като една организация, заедно с юристи. И ние видяхме през годините, че това дава големи предимства. То улеснява сътрудничествата и комуникацията с други агенции. Ползваме съдебни консултанти, съдебно-медицински консултанти също така. Има според статута основният разследващ, основ, основното разследващо лице трябва да е полицай. Той докладва на началника за е, действията, които предприема. Отчетността е много важна. Отчетността се състои в това, че бюрото прави годишен доклад, който се изпраща на министъра на правосъдието, в полицията и на данъчните власти. Той се обсъжда и в парламента. Средствата идват от държавната хазна, дават се, задават се финансови цели и е, всички приходи се вливат в хазната. По отношение на функциите, е, функциите са заложени в законодателството, използват се всички е, възможности, на законови възможности на разположение на държавата за активно иземване на активи от престъпна дейност. Основата на законодателството е, както споменах, двата акта от 1996 година. Основните Искам да се спра на данъчния кодекс. Оказва се, че това е много важен инструмент за нашата дейност. Според закона, активи от престъпна дейност могат да бъдат облагани с данъци и ние имаме компетенцията да ги запорираме и вземваме. Преди създаването на бюрото, инспекторите е, бяха до някъде резервирани да облагат с данъци тези активи, защото те просто се притесняваха за своята сигурност. След, бюро, след създаването на бюрото, този процес стана по-сигурен по-спокоен и това включва също така и въвеждането на анонимността на гражданските служители и на служителите на бюрото. Също така и <clears throat> служителите по социална защита са по-сигурни в своята работа, когато разследват престъпна дейност и генерираните от нея печалби. Печалбите от престъпна дейност подлежат на различни концепции. По принцип, когато има, имаме доказателства, е, че е дадено имущество е от престъпна дейност. Този казус се представя пред съда, издава се заповед за запориране. Тя е в сила 29 дена, след което бюрото дава заявление за дългосрочно запориране или обезпечаване. През е, тези 21 дена е, могат да се подадат заявления от страна на лица, които са заинтересовани от това имущество, от тези средства. Предстои слушване по делото в съда. Ако наистина се окаже, че това имущество, придобито от престъпна дейност, влиза в сила е, заповедта за запориране на имуществото до 7 години и през това време, ако се докаже, че та, това имущество не е резултат, придобито в резултат от е, престъпна дейност, то тази заповед може да се отмени. Става дума за имущество от е, от е, степен на 13 000 евро. Доказателствата трябва да се представят от авторизирани служители. Законодателството по принцип и прилагането на законодателството има заложени в е, самите себе си баланси и проверки, за да не се нарушат нечии права. Предвидени са и кой, предвидено и кой поема разходите за делото. Има контрол от страна на съда. Има и разпоредба за доказателствата до каква степен те могат да бъдат обжалвани. По принцип, ако <clears throat> се по принцип след, 7 след изтичането на 7-те години се смята, че имуществото или средствата могат да се влеят в хазната. Както казах, имаше правни предизвикателства, имаше конституционни проблеми, бяха взети предвид международни конвенции, конвенции на ОНЕ, конвенцията за човешките права, всички тези аспекти бяха взети предвид. В по тези въпроси се произнесаха Върховния съд на Ирландия. В Имаше подозрение, че това законодателство не дава достатъчна защита на лицата е, не беше взета предвид презумцията за невиновност и противоречи на Конституцията. Вследствие на това притеснение се оказа, че процедурата е, се случва по смисъла на гражданско-правния кодекс, а не на наказателния кодекс. Тук не се говори за задържане, за лишаване от свобода при неплащане на глоба. Е, такива процедури не са в не са в е, обхвата на наказателния процес. Ние не наказваме и ние не изискваме наказателно-правни мерки. Вторият аргумент, второто предизвикателство, представляваше регресивното действие на доказателствата. По отношение на това, съдът се произнесе последния начин, след като има доказателства и след като съдът е убеден, че активите са директно или не директно тен резултат от престъпна дейност, то е, следва разпит и кръстосан разпит на свидетели, то тогава няма и, и се окаже, че няма лице, което има претенции към това имущество, то тогава тези активи могат да бъдат влети в хазната, могат да бъдат обезпечени за запорирани. Но на трето място, никое лице не може да бъде задължено да дава свидетелски показания. В момента Ирландия може да се каже, че има интерес от а, възможността за иземване на активи от престъпна дейност. Някои от лицата са на много високи позиции. По принцип, Основните принципи осигуряват да няма произвол при конфискацията на лицата. Оточнява се, че хората, които са заподозрени, техните права не бива да бъдат нарушени, но те не бива да се считат и за недосегаеми. Един пример, два примера ще дам за два казуса където, по които работи бюрото. Те иллюстрират операциите, действията на бюрото, как ние работим на практика. Това са сравнително малки дела. Първия случай те започнат с, в сътрудничество с властите на Обединеното кралство. В случая се развива между 2010-2012 година. Първоначалната цел на операцията беше пране на пари и да се изземат активите от тази престъпна дейност по силата на юрисдикцията на Обединеното кралство и запориране, и целта беше запориране на, на банкови сметки. Започна разследване. Е, обединиха се двете юрисдикции на Ирландия и на Обединеното кралство активите от престъпна дейност в Обединеното кралство бяха сравнително мал, е, малки суми с около стотина хиляди евро, с, с които бяха закупени недвижимости. Този капитал беше използван за строителна компания, за създаването на строителна компания, след което се оказа, че тази компания генерира много големи печалби. Успехът на тази компания се увеличаваха непрекъснато. Тя, тази компания купуваше и препродава, и продаваше недвижимости За кратко, активите достигнаха 5 милиона евро. Те бяха влагани в ценни книжа, а много от лицата се дистанцираха от тези недвижимости, но, пред, но съществуваше подозрението за пране на пари печалбите бяха влагани в банкови сметки на името на собственика. Бе проведено смесено разследване. 2,7 милиона бяха запорирани вследствие на на действията на бюрото и ценни книжа, които бяха в банки в Ирландия. Крайният резултат беше, както казах, че около 3 милиона в крайна сметка бяха с, конфискуваните средства. 3 милиона евро. Вторият пример засяга само Ирландия. Това беше операцията Хау. Председателят, господин Каркоран, а, искам да ви напомня, че имаме още, доста, още няколко точки от дневния ред. Ние може да работим днес само до 12.30 сутринта. Ако обичате да се придвижите към заключенията си. Нека кажа в такъв случай, че концепцията на иземване на имущество от престъпна дейност на основата на, неиздаден, на, на, на неосъдителни пресъди е в унисон с, с Конвенцията за човешките права. Това е една доста обширна концепция и се оказва, че е много важно средство, в борбата срещу организираната престъпност в рамките на ирландската юрисдикция. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас тази сутрин и естествено с удоволствие ще отговоря на въпроси от страна на вашите колеги. Председателят благодаря, благодаря за презентацията. Господин Коркоран, началник на ирландските служби за възстановяване на активи. Имаме 15 минути още за въпроси госпожа Сипел. Благодаря, господин председател. И аз ще се опитам да бъда кратка. А, това, тази презентация не ме убеди. Ако има доказателства, че някой е генерирал имущество от престъпна дейност, поне аз така разбрах нещата, то няма възможност този човек да вземе отношение преди издаване на съдебна присъда. А, няма право на регресивно действие на доказателствата, т.е. един съд може да излезе с каквото си иска решение, аз нямам възможност да се защитя. откъде идват тези доказателства? Как, как се инициира разследването? Е, дали има постъпва сигнал или пък органите просто наблюдават, решават, че някъде има съмнение и започват по своя инициатива разследване. И когато има сигнал или някакво съмнение, по каква процедура започват разследвания по, наказателно, по, по това наказателно-правни мерки ли са и какви са последствията за обвиняемия? Ам, така че да има превентивен характер, да, да има превентивен характер тези мерки. Благодаря. Въпросът ми е тясно свързан с предишния въпрос. Вие казахте, че Върховният съд или Конституционният съд оспори това, че трябва да има гаранция по наказателното право за производството и отговорът на съда беше не, че не е необходимо, но може да има гражданско производство. Виждам по вашето лице, че може би нещо не съм ви разбрала. Той е съдът казал, че е имало съдебен преглед и че може да има гражданско производство, но дали съдът е въвел някакви стандарти за надлежен процес за такива производства. Надявам се, че въпросът ми е беше ясен. Да, благодаря ви, госпожа Латвърд. Искам да кажа, че не съм много доволна от това, което чух. Разбира се, системата в Поединеното кралство е подобна и всичко зависи от това, доколко имате доверие към съдебната система и предпазните мерки, които те залагат. Това е нещо, което би трябвало да имаме в държавите членки. И това позволява да се предприемат действия в рамките на гражданското право, т.е има избор. Тоест или вие ще дадете възможност на хората да живеят от престъпно придобито имущество, защото няма осъдителна присъда, или пък вие много внимателно предприемате мерки с всичките предпазни мерки, които бяха тук описани, за да отговаряте на това предизвикателство. Мисля, че ние имаме и можем да имаме доверие към нашите правни системи и за това този проблем на престъплението с мафията, който е огромен проблем, можем да го преодолеем по този начин. Нека да не забравяме, че много хора безнаказано продължават да ползват огромните облаги, които са получили от престъпна дейност като членове на мафията. И Върховният съд и съдът в Страсбург много добре обясниха това на нас. И в тази ситуация, според мен, бихме могли да имаме доверие към подобно законодателство и процесуални действия. Съвсем друг е въпросът е какво може да въведете чрез директива, която се предлага. Това е един отделен проблем, който е свързан с правомощията на Европейския съюз и правните ограничения. Обаче процедурите за обезпечаване и конфискация, така как те се прилагат, например, в Ирландия, са доказали своята ефективност, както беше ни обяснено също въз основа на решението на съда. Благодаря ви. Благодаря. Един въпрос имам по отношение на правното основание за запорирането. Ние делим в Германия между наказателните и, е, наказателно-правните и гражданско-правните мерки. Въпросът ми е, каква е пресивност, прес, преносимостта на тази система върху други юрисдикции. Дали това може да се случи? Просто едно към едно или не? И аз не разбирам следната логика на, от друга страна. Значи, наказателно-правно хората не се преследват, нямаме осъдителна присъда, но в същото време човек човека бива наказван. Къде е правното основание за действията на държавата, че може да се каже, добре, е, презумцията за невиновност, тя не ни интересува, защото просто имаме чувството, че си придобил имущество от незаконна дейност. Не може да, те, да, да докажем нищо, обаче започваме да те разследваме. Значи, от логическа гледна точка, нещо не ми е ясно къде е правното основание в една правова държава да се третира материята по този начин? Господин Коколан, може ли да отговорите накратко на тези въпроси? Uh, uh, um, Благодаря, господин председател. Да, разбира се, ще постарая да бъда максимално кратък. В първия случай като първа инстанция действа Бюрото за разследвания и то извършва разследвания по много сериозен, задълбочен начин, без да се избързва необосновано. Всичко се обмисля много внимателно. Всеки един случай е предмет на много обширно и задълбочено законодателство – тъй като е необходимо доказателствата да бъдат приемливи за съда и съдата да е сигурен, че въпросното имущество наистина проистича придобито с средства от престъпна дейност. След това втората процедура е стандартът за доказателства, който се прилага, тъй като действията трябва да се разбере, са действия по вечното право. Това не са действия срещу отделната личност, която има всичките съответни права. Това са действия насочени към вечните права. И затова съда трябва да се увери, че това, което е въпросното имущество, наистина представлява имущество, придобита със средства от престъпна дейност. Благодаря ви. Наистина бяхте кратък. Много сме ви благодарни. Този този, това досие също така се отнася и до средства придобити по престъпен начин. И докладчикът е госпожа Маковей. И тя е също така докладчик по Евродак. Сега ще изслушаме през последните 5 минути, може би малко повече, ако имате нужда от повече време. Ще изслушаме госпожа Маковей за състоянието на преговорите по Евродак. Благодаря, господин председател. Вторият триалог по Евродак се състоя на 7 февруари. Парламентът и съветът представиха своите позиции по разпоредбите, които предизвикват политически разногласия. Тези проблеми бяха определени последния начин. Маркиране на данните, достъп до Евродак за целите на при правоприлагането, след това същите проблеми, свързани с достъпа от страна на Европол, правото на субекта на данни да получава информация, точка от преамбюла за достъпа до правоприлагане. По маркирането на данни парламентът предложи преформулиране така, че маркирането на данни да не позволява достъп за целите на правоприлагането. Поискахме да има дефиниция на маркирането на данни, най-малкото в преамбюла. След това съветът обмисли достъпа за целите на правоприлагането като съществен елемент и не се съгласи с предложението на парламента. Тук става дума за онези лица, които получават международна закрила. След като се е получили, след това комисията предложи възможен компромис – да се предоставя достъп до маркирани данни за целите на правоприлагането, но не и да се маркират данните. Този въпрос е предмет на последващи срещи на ниво технически експерти, а също така и срещи с докладчиците в Сянка. Последна такава среща състоя преди няколко дни, така че преговорите продължават. Не бих искала да поради тази причина да кажа повече. Благодаря ви. И дали има желащи да се изкажат? Има ли някой, да иска да се изкаже? Не. Тогава ще продължим работа в 3 часа. Благодаря ви.